Okay. Mes chers collègues, j'ouvre notre séance. Скъпи колеги, започваме заседанието на Комисията по бюджети. Бих искал е, най-напред е, да се уверя, че дневният ред е одобрен. Не виждам възражения. Бих искал само да ви осведомя, че Жерар Дюпре докладчик по другите раздели на бюджета за 2016 година, ще трябва да напусне заседанието към 16.15 или 16.20. Така че, ако нямате нищо против, ще му дам приоритета, ще му дам думата първи, когато започна да обсъждаме бюджета за 2016 година. Не мога да поискам одобрението ви по протокола за, на заседанието от 3 септември. Документът ще ви бъде изплатен по-късно. А сега, ако нямат нищо против, с, с съгласието на главния докладчик Хосел Мануел Фернандес, ще дам думата на Жерар Дюпре за други раздели. Благодаря ви, господин председател. Да кажа няколко думи за бюджета на парламента. Може би всъщност това е и новият елемент. Ако искате, господин председател, ще започна с тази тема. По отношение на бюджета на парламента, с някои, с някои дребни резерви по някои несправедливости, които ще спомена. Като цяло съм съгласен с решението, което беше взето между делегацията на Комисията по бюджети и бюрото на парламента. Решение, което беше одобрено като приложение към текста, който вече беше одобрен на пленарното заседание. Забравих точната дата, но беше преди лятната вакансия. Като цяло имам проблеми с всички изменения по политическите е, ръководни, по, по, по, по бюджетните редове с политически аспекти, защото вече има споразумение с бюрото по всички тези елементи. При след това има няколко изменения, които бих искал кратко да ви представя. Първо, бяхме се споразумяли по време на преговорите с бюрото, че по отношение на Възновяват на разходите на секретарията, ще е, се промени самото заглави, за да стане ясно, че не става въпрос за възнаграждение, което се дава на членът на парламента, с които те да могат е, да се разпореждат по тяхно осмотрение и които да могат всъщност да си е, присвоят, защото те имаше подобни идеи сред пресата и част от общественото мнение. Така че моето предложение е следното. Много ясно да озаглавим този бюджетен ред разходи, свързани с персоналът и, и подизпълнителите, свързани с подкрепата за дейността на членовете на парламента ще имате възможност да изкажете мнението си, съгласни сте с това заглавие или не, с тази редакция, но трябва да е много ясно, че депутатите не могат да се ползват от тези средства. Припомням също така, че на последното ни заседание с бюрото, колегите от бюрото поеха ангажимент на заседанието си на 3 октомври да завърши реформата на асистентите, за да има яснота за възнаграждението на акредитираните парламентарни сътрудници и сътрудниците в държавите членки. Така че пак повтарям, почетното решение за реформата на този режим ще бъде взето на заседанието на бюрото на 3 октомври. На второ място, на последното заседание на бюрото също така се съгласиха да се добавят някои изменения от техническо естество към вече договорения текст, тъй като ще има повече зелени седмици през едната година в сравнение с предишните години, се добавят разходите за пътуване, които ще бъдат променени с 1,3, с 1 милион и 300 хиляди, но за сметка на това има разходи, свързани с медицинската служба, яслата и други, но тези две пера напълно се компенсират. Тоест, увеличаването на разходите в по едното перо напълно се покриват от намаляването на разходите по статията за пътуването на депутатите по време на зелените седмици. Също така внасям изменение за промяна на редакцията на бюджетния трета, свързан с а, а, разходите за секретарията, за да стане ясно, че това са разходи свързани с служителите, подиспълнителите и трети юридически лица, свързани с дейността на секретарията. И ще има още няколко технически изменения, които, както вече казах, нямат въздействие върху общият обем на поетите кредити. Тук нататък, както вече казах, ръководителите на политическите групи ще внесат три изменения. Едно изменение, чиято цел е увеличаване на с 43 броят на местата на знаетите навремени договори, работещи за политическите групи. На второ място ще има увеличение на средствата, отпускани за политическите групи в размер на 3 милиони 500 хиляди евро или за увеличаване на заплатите или за бонуси за въпросните временно наети. и а, също така а, превръщането на няколко поста АД-10 в АД-14, което очевидно е пряка последица от сформирането на новата политическа група. Аз отказах да внесам тези изменения, тъй като щом, щом тези изменения са договорени в следствие на споразумение между политическите групи, то тя те носят отговорността да внесат съответните изменения. Аз няма да се противопоставя на измененията, но няма и да ги защитавам. Това е задължение на политическите групи. Аз се придържам към вече договореното по отношение на бюджета на парламента. По отношение на другите институции, към момента господин председател, скъпи колеги, съвсем набързо по въпроса за съда. Целенасочено се придържам към предложението, направено от самата институция, т.е. от съда, защото смятам, че нито съвета, нито комисията взимат достатъчно в предвид въздействието на увеличаването на броя на съдиите, увеличение, което беше изискано както от страна на комисията, така от страна на съвета. Очевидно е, че трябва да има увеличаване на персонала, защото няма никакъв смисъл да има 28 съдии в съда, ако поради липса на персонала има забавяне на досиетата поради невъзможностите да бъдат обработени. Така че аз се придържам, пак казвам, към предложението на, за бюджет на самото на самият съд, който е малко по-голям по, като сума в сравнение с предложението на комисията и на съвета. По отношение на Сметната палата също се придържам към предложението на институцията, като добавям сумата от 100 000 евро за, за свързане с, с една застраховка за неизплатени пенсии, това е разход, с който сметната плата не беше наясно, който последствие беше сведен до нашето знание. Така че аз се придържам към първото предложение 186 плюс сумата от 100 000, която току-що споменах. Относно социално-економически комитет, Отново се придържам към предложението на институцията, предприето и от а, а, комисията, като се взима предвид а, намаляването на ефектива на институцията с 36 поста, които са прехвърлени към Европейският парламент, със съгласие между а, Европейският парламент и ЕКОСОК. По отношение на комитета на регионите, проведох преговори с институцията, като цяло се, се приближаваме към първоначалното предложение на комисията с известно намаляване, намаление, защото успяхме да разчистим някой от предвидените позиции някои тези позиции бях обект на съкръщения, което отговаря напълно на нуждите на институцията. По отношение на Европейският омбудсман, придържам се към предложението на Европейската комисия в общият бюджет. Същото въжи и за Европейският орган за защита на, за защита на личните данни. Има обаче известни проблеми с Европейската служба за външна дейност. Защо? Защото СВД, както знаете, е една двойна институция, т.е. от една страна институцията се управлява от заместник председател на комисията, който също така и върховен представител за външната политика, а от друга страна службата е подчинена и на съвета. Или казвам с други думи, управлението на службата е поделено между съвета и комисията. И двете институции внесох предложения за бюджети, които са много различни. Комисията напълно приема с предложения направени от самата СВД, което лесно се обяснява, а именно с факта, че госпожа Могерини е заместник председател на Европейската комисия и ми се струва, че малко трудно би могла Европейската комисия да изисква съкръщение от бюджет предложен от САТО. Съветът обаче беше доста по-строг и предложи увеличение само с 3,79%. Като, като прегледах внимателно проекта на комисията и съкръщените предвидени от съвета, избраха златната среда и за всяка една позиция избрах средното равнище между продължението на комисията и на съвета, за да няма никаква двусмисленост и никой да не може да ни обвини, че сме приели становището на комисията срещу съвета или обратното. И съм готов напълно да оправдая своето решение, когато се стигне до обсъждане на всеки бюджетен ред по-отделно. Струва ми се пак повтарям, че това решение е най-разумното в случая. Това е, господин председател, което мога да ви кажа на този етап. Получихме доста изменения, включително и много изменения от новата политическа група, която очевидно не е особено благодарна за допълнителните 43 поста на асистенти, тъй като те чисто и просто предлагат да се намали целият бюджетен наред за бюджет на Европейския парламент с 100 милиона евро. Има доста изменения от други политически групи, но тях ще ги по тях ще се изкажа в момента на гласуването, както и по всички останали изменения. Това, което имах да кажа на този етап, господин председател, очаквам с нетърпение забележките, коментарите и критиките на колегите. Благодаря ви за това изложение. Със сигурност ще имаме възможност да се върнем на измененията, предложени от представителите на политическите групи. Би било интересно да чуем а, тяхното оправдание за това, защо искат допълнителни увеличения на бюджетни линии. Знаете, че работим в много ограничения в обстоятелства на сериозни ограничения и трябва да се придържаме към исканията, в такива каквито вече сме ги направили за отделните бюджетни линии. Благодаря за направените уточнения. Кой иска да вземе думата? Никой не иска думата за сега. Ами бяхте много убедителен, господин докладчик. И тъй като графикът ви е много натоварен, предлагам ви да приключим с дебата по други раздели. И сега ще помоля нашия водещ докладчик Жозе Мануел Фернандеш да ни представи своето предложение, тъй като, както знаем, Екофин днес потвърди с позицията на Корапер и предполагам, че критиките, които отправи Жозе Мануел преди две седмици, продължават да са си валидни днес. Obrigado, Presidente. As críticas que fiz em relação ao Conselho. Благодаря, господин председател. Критиките, които отправих към съвета, продължават да са в сила, разбира се, но днес трябва да благодаря. Да благодаря на политическите групи и колегите от тях, с които работихме заедно по предлаганите промени. Благодаря на отличи, отличния екип на нашата комисия, секретарията, колегите, консултантите и моята политическа група. Вчера, в неделния ден, в де... седнахме и работихме още от 10 часа, поработихме здраво по всички промени по бюджета. Поручихме всички предложения за изменения. Отправям благодарност към всички. Общо внесените изменения бяха 1824, 532 от, коми... от комисията, 645 от депутати. 140 по глава 2, 148 по а, функция 4. Просто казвам ви тези числа, за да получите някаква представа колко са много измененията. Ако ги обединим и ги сравним с проекто бюджета на комисията, ще видим, че се предлага 100 милиона евро, което е много трудна задача за докладчика, защото знаете, маржовете, с които можем да играем по отношение на бюджета, са твърде малки. Просто бюджетът ни е по-малък бюджет равен на 0,1% от брутния социален продукт на, стени, на страните, а тук се, в предложенията за изменение се предлагат редица увеличения. В момента сериозно обмисляме въпроса за начина по който бихме могли да постигнем консенсус. Смятам, че е възможно, защото стратегията ни е ясна, мандата ни е много силен. Знаете, той беше одобрен през юли в пленарната зала. Политическите групи и депутатите общо взето се придържаха към изключително ясния мандат, който ни беше възложен. Бяхме поели ангажимента да се погрижим за економиката, растежа, работните места, Бяхме казали, че както по отношение на финансовата рамка, така и по отношение на плащанията ще се придържаме към поетите ангажименти. Още когато се представяха общите числа, настоявахме миграцията и сигурността да бъде приоритет. Виждате, че това е централна тема в момента стана ясно, че политическите групи и въобще всичките колеги са много чувствителни по отношение на този въпрос и държат той да се разглежда като общ пакет. Тоест, функция 3 не трябва да се разглежда из... 3 е, не трябва да се разглежда изолирано, а трябва да се разглежда заедно с функция 4, например, борба с бедността в Средиземноморския регион или инструменти като предприсъединителни инструменти, хуманитарна помощ. Всичко това трябва да се вземе предвид и да се гарантират, да се предоставят съответните средства, за да могат е, ресорните агенции да разполагат с достатъчно пари. Надявам се, че и съветът ще бъде толкова, точно толкова чувствителен, колкото сме и ние, и също ще смята, че на този въпрос трябва да се гледа общо, а не по-отделно. Наричам го пакет и се надявам за него да бъдат предвидени достатъчни суми, за да може да бъде смекчена драмата и да имаме обща политика. Разбира се, че сме за амбициозен бюджет, но трябва да бъдем реалисти. За това е необходимо всяко изменение да е обективно, аргументирано и оправдано. Освен това, прилагаме принципа на универсалност на бюджета. Не става въпрос за някакво заделяне на средства, просто така. Не става дума да се предлага нещо, примерно за предприсъединителната дейност. Не става дума да се работи на парче. Също така бяхме казали, че е, трябва да изчерпим всички възможности за гъвкавост, които дава бюджета и да управляваме своите приоритети. Надяваме се, че и съветът ще има същия подход. Сега мога да се спра на отделни функции. Много съм доволен, обаче, че и комисиите, и политическите групи проявиха готовност да се придържат към ангажиментите поети във връзка с Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на въпроса CEF. Радвам се, че е така, защото повечето предложения за функция 1.1 и за CEF имат за цел да възвърнат онова, което е отклонено от е, Европейския фонд за стратегически инвестиции. По този начин се придържаме към договореността от преди няколко години между трите институции и се придържаме същевременно към обещанието, което беше поето пред, така да се каже, потребителите на важните програми Хоризонт 2020 и CEF, инструмента за свързване на Европа. Това са две изключително важни програми. Те ще насърчат конкурентоспособността на Европейския съюз, ще спомогнат да се постигнат целите във връзка с растежа и заетостта. Разбира се, че настъпиха извънредни обстоятелства, появи се планът Юнкер за стратегически инвестиции. Смятам, че в светлината на всичко това трябва да държим на обещанието си а, ние, което на времето дадохме заедно с другите две институции, защото, пак повтарям, в момента сме свидетели на извънредни обстоятелства и трябва да имаме предвид този факт, когато разглеждаме предложенията за изменения. Разбира се, че има огромни промени. Хоризонт 2020 беше подкрепена, разширена. ЦЕФ също беше увеличена с 120 милиона, но това са теми, които трябва да анализираме по-отделно. Има и други немаловажни програми, като Еразъм, например, но за които също има редица предложения за изменения, както от комисии, така и от индивидуални депутати. По функция 1Б се очертава готовност да се поемат ангажименти за бъдещи плащания за заетост на младите хора да се отделят бюджетни кредити за поети задължения. За 2014 и 2015 година трябва да бъдат изтеглени напред средства, т.е. трябва да бъдат заложени определени суми, за да могат да се реализират съответните е, инициативи. Освен това мога да констатирам, че има предложение за изменение с цел е, спазване на разплащателния план. Има различни предложения от различни политически а, групи, например 1 милиард за Гърция да се задели. Това предложение също трябва да се разгледа. Искам още веднъж да потвърдя, потвърдя че примерно инициативата за младежка за дезетост има чудесна квота на изпълнение, нещо, което трябва да бъде наш критерий, когато одобряваме или отхвърляме предложения за изменения, защото има смисъл да се увеличават средствата по функции, по които се работи добре, а не по функции, по които освояването не е кой знае колко добро в функция 2, за разлика от функция 1, където има марш, е, има достатъчен е, марш като 1Б, функция 1Б, B, функция, а в функция 1А маржът е по-малък. Сега функция 3. От предложенията за изменение личи, че а, сме се съсредоточили като към най-спешен въпрос към а, кризата с бежанците. Такива са и предложенията за изменения. Функция 4 също се отнася за агенциите, пилотните проекти, подготвителните мерки. Има доста така забележителни предложения за изменение. Общият им брой е 98 от комисиите и стотина от политическите групи. Предложенията са все за увеличаване на средствата за агенциите, както и за създаване на фондове с цел разрешаване на проблема функция 4. Тук трябва да се направи връзка между другите две функции и инструментите, които помагат за справяне с беженската криза. По същество става въпрос за е, управление на ситуацията, свъртана с миграцията. Тоест, е, има доста голям консенсус, е, между политическите групи. Даже мога да кажа, че вторият пакет за помощ от 80 милиона се подкрепя, което се личи от предложенията за изменения. Във връзка с това искам да задам въпрос на комисията. Можете ли да потвърдите, за нас това е много важно, че предложението за 390 милиона за разплащания е сигурно като сума. Ние анализирахме нещата и смятаме, че е така. Ще бъде ли отразено това в коригиращия, писмото за коригиране на бюджета? друга, друг въпрос. Първият пакет, който беше прият за 40 милиона бежанци, ще бъде ли, т.е. сумата по него ще бъде ли увеличавана в бъдеще и ще се действа ли по същия начин, както с втория пакет? Припомням, че във втория пакет бяха предвидени определени средства за държавите членки, които поемат огромната тежест от бежанците, като Италия и Гърция, плюс определена сума на човек без, е, бежанец. Друг въпрос, също към комисията. Ще има ли писмо за коригиране на бюджета по този въпрос? Сега по функция 3 508 милиона евро. Тук маржът не бива да се а, надвишава. И на базата на съгласието между политическите групи мога да кажа, че още тази седмица ще намерим консенсус, за да можем да постигнем общата си цел. Важно е, разбира се, Европейският парламент да има единна бюджетна стратегия. Важно е също така да бъдем единни по отношение на решаването на бежанската криза и кризата с емигрантите. Функция 5 имаме обща стратегия, която така е предмет на предложенията за изменение. Функция 5 и по-нататък вече са в съответствие с общите правила, които сами сме си определили. Що се отнася конкретно до пилотните проекти и тук участието с предложения за изменение е много активно, както от страна на комисиите, така и от страна на депутатите. Общо 218 за предложенията за изменения. Ясно е, че парите не достигат, че маржовете са малки, така че тук трябва много добре да анализираме нещата, така че във всяка функция да има маржове, които да дават възможност действително да се реализират пилотните проекти. Е, имаме, <clears throat> защото всъщност сумите по тях надвишават бюджетните кредити <clears throat> кредити за поети задължения. Е, И сега Искам да благодаря на колегите, на политическите групи още веднъж, защото те наистина подкрепиха отличния екип, с който е, работихме. Отново изрично благодаря на секретарията на нашата комисия, който облегчи нашата работа. Не казах, че беше лесна, но те я облегчих. Monsieur le rapporteur général, à mon tour, voudrais... И аз на своя ред, господин докладчик, бих искал да ви благодаря за това, че бяхте на разположение дори и през уикенда. Вие живяхте доста оживен уикенд, но бяхте заобиколен от екип от експерти. Всички сътрудници, всички от секретарята на комисията, всички политически съветници заслужават благодарности. Изложението на Жозе Мануел беше изключително а, ясно. Ще премина през една трудна фаза, защото ще трябва да се очертаят приоритети, което съвсем не е простичко. Европа е изправена пред изключително важни и дълбоки кризи. Гръцката криза от една страна. В това отношение остава да покажем, че поетите ангажименти ще могат да бъдат изпълнени. И в това отношение пък може да се замислим дали това е така. А от друга страна, тази беженска криза, която поставя на изпитание както политиката ни в областта на военното дело, така и дипломацията като цяло. Европа е безсилна в крайна сметка държавите членки са тези, които упражняват своите правомощия в този случай и това е в рамките на един хаос. Разполагаме с проект, с много ограничения и в рамките на този проект ще трябва да очертаем приоритети, което ще е трудно. Сега давам думата за дискусия на този, който пожелая. Може би да чуем най-напред господин Фреза от комисията. Може би чухте, че Жозе Мануел имаше някои питания във връзка с коригиращото писмо. Господин Фреза, дали бихте могъл да ни дадете няколко допълнителни обяснения? Благодаря ви, господин председател. Благодаря докладчика. Господин Фернандеш попита две неща – дали кредитите за плащания са необходими за втория пакет, за да може да се справим с мигрантите. Отговорът на вашия въпрос е да. Това е залегнал в коригиращото писмо. То ще бъде представено в средата на октомври и ще съдържа и някои по-традиционни за коригиращо писмо подробности. А що се отнася до втория въпрос на докладчика, а той беше свързан с разликата между двата пакета, пакета от май и пакета, който обявихме тази седмица, Та в това отношение мога да кажа следното – Законодателният процес е съвсем различен в двата случая. Законодателният процес по пакета от май месец е в доста напреднал стадий. И на края на законодателната процедура Европейската комисия ще внесе необходимите корекции в бюджета. Както каза и докладчика, сред мерките предложени през май липсват някои от елементите, които са залегнали в новия пакет от мерки. Вече боравим с съвсем различни величини, така че коригиращото писмо ще ни позволи да доуточним бюджетните прогнози и разбира се всичко това ще бъде направено в светлината на резултата от законодателния процес. Благодаря. Благодаря ви, господин Буги. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за принципното му отношение. Разбира се, че всичко това, което се каза за съживяването на европейската економика, за растежа и заетостта е от изключително значение както и по всеизвестни причини необходимостта за уточняване на нещата по отношение на пакета Юнкер. За всичко това бяхте прав, господин докладчик. В момента обаче най-важният въпрос е това, че се сблъскваме с нова форма на преселение на народите и ако в следващите седмици и месеци ние в Европейския съюз не намерим по-добър път от това, което правим до момента, то хуманитарната катастрофа ще приеме форми, които ще бъдат ужасяващи, ще имаме проблеми и в околните страни, които ще ни мъчат десетилетия наред и ще трябва да признаем, че ценностите и договорите, на които толкова държим, съществуват само на хартия. И ако някой някой ден някой напише книга по въпроса, тя ще бъде ужасна, като книгата на Кристофър Кларк. Ето защо в момента не мога да разбера спокойствието на комисията, след като миналата седмица, според мен, беше направена много важна стъпка, а именно представен беше пакет от мерки, за да се обхванат много от нюансите на предизвикателството, като хуманитарна катастрофа, съвместна подкрепа, и така нататък. Това е един първи пакет от мерки, който край, е крайно недостатъчен, разбира се. Италианският външен министр вчера в едно интервю каза, че държавите членки, които контролират външните граници на Европейския съюз в даден момент, просто не могат да се справят с положението и държавите членки, които в момента поемат най-големия брой бежанци, също в даден момент ще издъхнат. Така че трябва да се решат проблемите заедно, не един по един. Сега председателят Юнкер каза, че така наречените хотспотове ще започнат да работят в скоро време, но те ще заработят само ако също времено следващите бежанци бъдат а, разпределени в регионите на Европейския съюз, а за това трябва да има договореност. Ако това не стане с тези 40 000 първи бежанци, сега станаха 160 000, а явно не е възможно да се постигне бързо споразумение, то тогава следва да се попитаме как да решим другите въпроси, които са на дневния ни ред. Въпросът наистина е опрял ребром. И още един въпрос. Помня, че по отношение на 40 хиляди бежанци съветът и, т.е. по отношение на първото преразпределение, пренасочване, предвиди <clears throat> инструмент за гъвкавост в размер на 800 милиона. Сега, ако ги умножим по 4, ще отидем към 400 милиона след като първите бяха 80. Е, къде отиваме след като в началото на годината гласуваме бюджет и вие след 10 дни ни изпратите писмо за коригиране на бюджета, като включите и проблемите на селското стопанство. Мисля, че не е правилно така. После поглеждам към числата на съвета. В много отношения се предвиждат повече пари, отколкото за 2015 година, но пък 2015 година по отношение на някои инструменти е просто много устаряла. Сега четем, че Върховният комисарят на ООН за бежанците в Турция, Йордания и Ливан разполага с по-малко от една трет частта от средствата, с които са разполагали първоначално. Тоест, погледнете нашите инструменти за, съ... за съседство, предприсъединяване и други. А, като погледна какво предвижда съвета да прави с тях, не знам, не ми хумва друга дума, освен скандал. Така че пак казвам, ако не успеем през следващите седмици да стабилизираме положението с беженските лагери, да, да осигурим хигиенни условия, да подобрим трайно снабдяването, хората ще хукнат да бягат и оттам. И тогава вече няма да става само за Унгария или за Словения или за Харватия. Първите ще минат през Грузия, Русия и през норвежката граница, пак ще влезат в Европа така че ни трябва много стабилна обща концепция. И на този фон казвам, че трябва да намерим правилните пътища през седмиците преди първото четене в пленарна зала, за да можем да се съгласуваме с другите институции. Мисля, че в а, категории 3 и 4, т.е. в функции 3 и 4, комисията трябва да направи списък какво ще се направи с разполагаемите средства, къде ще отидат, какви са възможностите да помогнем конкретно в бежанските лагери и по отношение на какво не сме в състояние да направим нищо. Колко средства има на лице за развитие на ходспотовете и прочие едно по едно да чуем кои ще са получателите на средствата, колко ще получат, за да бъде възможно да направим сериозен анализ на онова, което ще е необходимо през 2016 година, за да може средствата, от които спешно се нуждаем, да, да можем да видим дали са на лице средствата, от които спешно се нуждаем. Между другото, документа на комисията е много добър и отговаря много от въпросите от последните седмици, включително и за така наречените доверителни фондове. Сега вноските на държавите членки, е, функцията е открита, нещата звучат добре но дали преразпределението на средства, които сте направили от други бюджетни редове и функции е реално, дали не е това просто разместване в рамките на бюджета, просто за да си оправим крайния резултат. Бих искал да получа анализ и на този въпрос. Затова смятам, господин председател, че трябва да обобщим това, което казвам и да поискаме от комисията ясен анализ за това какво правим с средствата и какво можем да направим заедно с ОНЕ и какво не можем да направим заедно с тях, ако числата останат както са до сега. Благодаря ви. Тук не става въпрос само за кредити, а за организация и координация като цяло. Не е достатъчно просто да разпишем някакви а, кредити. Важно е да се знае какво ще правим, за да се упражнява някакъв контрол върху миграцията. 28 държави означава 28 различни правни уредби по смисъл, на които ще трябва да се гледат молбите. В някои държави това отнема няколко дни, а в други държави години. Дали някои държави ще бъдат компенсирани и дали всички ще бъдат компенсирани еднакво? Има държави, в които ще трябва да се предприемат мерки незабавно. В други държави мерките може да не са толкова спешни, което означава, че беженците от своя страна ще си кажат по-добре да отида в държава А или Б. А ако въведем квоти, дали е, нещата ще станат по-ясни? Е, думът ни гори. Ние вадим ли си необходимите полуки? Бях в Гърция миналата седмица. О, в Гърция се правят трансфери от е, Лесбос, остров Лесбос, директно към е, Тесалоники и към Македония. Какво правим с регламента от Дъблин? Е, напълно погрешен път сме поели. Всички в Европа отправят критики и много се питат е, дали Европа беше права, като се мислеше за някаква сила. Е, Благодаря ви бюджетната година за 2016 година е доста сложна, защото много кризи, с много кризи ще трябва да се справим. Колегата Боге ги описа. Кризата с безработицата сред младите хора от една страна. Гръцката криза, която вие упоменахте. Ами селскостопанската криза, тя е свързана с руското ембарго. Да не забравяме и санитарните кризи. В моя избирателен регион разбирам сега, че е възникнала криза, някаква епидемия от син език сред говедата. Това означава, че бъдещата търговия е застрашена не само има ембарго, не само няма да може да има износ, но сега ще трябва да се вакцинират всички стада, което ще излезе изключително скъпо. Наистина сме в разгара на криза във всяко едно отношение. И според мен е трудно да се предвидят средства за всички тези кризи в бюджета. Поздравления на господин Фернандеш. Наистина ще е трудно да се упражни натиск върху всички останали участници, за да може да се приеме необходимия бюджет. Днес сме изправени пред един съществен въпрос, а именно бюджета на Европа. Тази беженска криза изисква повече средства. Селско-стопанската криза също изисква повече средства. Проблема с безработицата сред младите хора отново изисква средства, да не говорим за гръцката криза. И ние отново трябва да приемем сега намаляване на средствата. Намаляване на средствата, защото това е в плана на Юнкер и защото трябва да се намерят средства за други въпроси. И аз се питам. Питам се, докъде ще стигнем така? Можем ли да продължим изобщо по този начин? Няма ли най-накрая да помислим за някаква нова бюджетна организация в Европа. Господин Боге много добре се изрази. Тук говорим за национален егоизъм. Национален егоизъм не само по отношение на мигрантите, но и по отношение на бюджет. Всеки един желая да има максимална възвръщаемост на своята вноска в бюджета. Откъде ще намерим средства, които да отговарят на тази Европа, към която всички се стремим. Тази велика сила Европа. Може би трябва да ускорим малко нещата. Аз с нетърпение чакам пророка Марио Монти да вземе да каже какво ще правим. Аз бях с господин Ламасур в колата насам и го помолих да се включи в групата той участва в преговорите и ми каза, че има някакъв напредък. Та много проблеми има във връзка с бюджета в Европа и трябва да помислим внимателно. Нашата комисия трябва да направи всичко възможно, за да стане ясно, че така повече не може да продължаваме. Благодаря, господин Гайер. Wir haben als sozialdemokratische Fraktion ние в социал-демократическата група разгледахме бюджета и имахме възможност да анализираме и да помислим как да решим многобройните проблеми, които бяха посочени. Целта е това, което вече е постигнато във връзка с, разрешаването на кризата с плащания да не бъде накърнено. Помня, че комисията беше казала, че парите, които поискат по-рано, ще им бъдат необходими за борба с кризата с плащания. Това, което ме очуди е, че съветът, който беше поел ангажимент да одобри тези средства, е намалил. Ги е намалил в бюджета. Представителите на съвете на съвета, както и на срещи в моя офис, казаха, че урязването на средствата е с оглед на това, че някои увеличения са толкова големи, че не, може да се, не е могло да се е, гарантира освояемост. Това е добър аргумент. Разглеждам подробности в бюджета. Виждам, например, социалния диалог, функция 2. Тук са заличени пет цифрени суми. Не смятам, че става дума за невъзможност за освояване или бюджета на Агенцията за равенство между половете, където е, цифрата беше 3700 евро и е заличена, задраскана. Питам се, нямат ли си друга работа колегите от комисията, защото този начин на действие всъщност обезсмисля аргументацията, която те самите имат, защото наистина трябва сериозно да се обсъди държавите в членки в състояние ли са да освоят заделените им средства защото иначе, ако това не е гарантирано, както каза колегата Фернандец, ще стане така, че увелич... бюджетните увеличения, които искаме да предвидим, трябва да се ограничат т.е. кризата с плащанията е свързана с въпроса ми към комисията. А, гарантирано ли е решаването на тази криза? Да или не? И то на фона на това, което казва съвета защото ако има гаранция, то тогава това, което каза комисията по-рано, че действително и трябват тези пари, няма да е вярно. Ако не е гарантирано решаването на кризата, ще ни трябват ясни индикации за това, защото ще трябва да го обясним и на държавите членки, така че се надявам комисията да ме подкрепи с аргументи, за да можем да обърнем внимание на съвета, че 8, преди 8 седмици сме поели един ангажимент да се преборим с кризата, с плащанията, но сега вече сме забравили това обещание. Вторият проблем, който ние като група виждаме, е как да се организира фирането на Европейския фонд за стратегически проучвания и фонда за насърчаване на растежа и заетостта. И в крайна сметка ще подкрепя господин Беге трябва да отговорим на въпроса как можем на база с наличните инструменти, с които разполага Европейския съюз, да допринесем за решаване на бежанската криза. Сега, комисията според мен се нужда от 6000 евро на беженец повече, ако иска да реализира програмата за презаселване. Ако продължи по тази линия, ще ни трябват около 720 милиона евро повече в бюджета за период от една година. И имам същия проблем като те праймер, само ще, ще се изразя друг начин. Или ще гласуваме бюджет, който ще си затваря очите пред проблема и ще аргументираме на базата на обичайните си ритуали, че ние искаме повече инвестиции, пък съветът искал по-малко и ще ге, изчакаме да видим какво ще реши съвета. Или пък другата възможност е да проявим дълмовидност и аз предлагам да постъпим точно така, защото смятам, че рано или късно съветът ще трябва да вземе много по-ясни решения, отколкото се и различни, които да покажат път различен от този, който се следваше до сега. Ако не го направим, ще губим време за обсъждане на коригиращ бюджет. Знаете, има срокове, има процедури, които трябва да се следват. Значи, ако искаме ефективно да помогнем, трябва да побързаме. В този смисъл искам да подкрепя Раймер, особено по отношение на следното. Например, при мен беше управителя на програмата за подпомагане на палестинските бежанци. И той ми каза, че тази организация, която десетки години помага в бежански лагери, миналата година е изпаднала в много сериозна финансова криза, поради е, която е могла да бъде преодолена с помощи от САЩ и някои арабски държави. Така че средствата за Върховния комисариат за бежанците би трябвало да се увеличи. Ние трябва да подкрепим това, защото ако не го направим, и тази организация ще изпадне в сериозни финансови затруднения. Те, например, е, например, Организацията за подпомагане на палестинците ще трябва да намали дейността си, ако не подкрепим а, нещата финансово. А знаете, че е, този, такива бежански лагери са последното убежище на някои хора. Ако не го направим, и от този регион, и от Палестина ще тръгнат да бягат бежанци, за да търсят по-добър живот. Така че много е важно да превърнем, полити... т.е. да превърнем парите в политика, защото парите, с които разполагаме, могат да а, допринесат не за решаване, това е работа на политиците, на държавните глави, но може да допринесе за решаването на някои въпроси. Много сериозно си мисля дали и тази годишното обсъждане на бюджета няма да мине ритуално. Не искаш, ние да искаме увеличения, съвета няма да ги иска, же критикуваме лошото управление на средствата, макар че при Люксембургското председателство смятам, че се управлява добре. И да си продължим по-старому или систематично да подходим към реалните проблеми. От политическа гледна точка ми се ще да е второто, защото ситуацията в Европа не ни дава възможност да чакаме. Ако продължим както до сега, няма да решим кризите, напротив, ще задълбочим кризата и ще създадем нови. Благодаря ви. Всеки си дава сметка за сериозността на кризата. Всички се питаме как точно ще бъдат разпределени тези кредити за плащания, какви ще бъдат приоритетите. Ако искаме да намалим миграцията, може би трябва да отпуснем повече средства, за да може да се изградят съответните лагери в Турция и в Либан. Господин Комел. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия главен докладчик за свършената работа, макар че, както казаха и преждеговорившите, съм малко изненадан така от основния том и от обясненията, бих казал, че не се занимаваме достатъчно сериозно с основните проблема. И господин Бърге и господин Гайер го казаха, но въпреки това ще позволите и на мен да го повторя. Припомням ви, че от месеци вече обръщам внимание на това, че е крайно време да се захванем с тези проблеми, че в момента от нас се иска да действаме, защото Европейският съюз трябва да докаже, правото си на съществуване. Мисля, че не се изразявам прекалено силно. Обеден съм, че в момента сме затънали в криза на доверието и криза на справедливостта в Европейския съюз. Не можем да сключваме договори в Европейския съюз с собствените си страни и членки, които да се спазват по осмотрение или според обстоятелствата или според парите, с които са на лице. Сега, договорът от Маастрих създаваше система, която не си струва и хартията, на която е записана. А, сега с новите договори разполагаме с инструментариум, който като идея никак не е лош, но явно не е обмислен до край. В момента е пристиг, притиснат към стената. Един от дефектите на тези договори е, че Европейският съюз не проявява солидарност. Тук искам изрично да спомена Германия. Не може южните държави на Европейския съюз да поемат най-голямото бреме, а именно там, където Бежанет за първи път стъпи на европейска земя, съответната страна да носи отговорност за него. Все пак тези страни трябва да получат поне финансова компенсация. Така че няма какво да се чудим, че не си спазват договорите. Но след като всичко това е ясно, то трябва да се антиципира и е, не бива да си затваряме очите. Ето това не чух, някакъв, не виждам някакъв ясен сигнал в този бюджет. Сигнал за това, че това огромно предизвикателство, не само за Европейския съюз, а и за нещастните хора, които бягат, трябва да бъде решено, трябва да бъдат заделени средства за това. Това не го виждам в бюджета е, трябва да предвиди многократно повече средства. Обеден съм, че те ще бъдат добра инвестиция. Инвестиция не само за живота на тези хора, но и за съществуването на Европейския съюз, който може и трябва да оказва помощ, но не само, не на парче и не на място, която също е необходима. Но това, което е далеч по-необходимо е, е стройна концепция за това, как бежанските потоци да не се увеличават постоянно. Тук са необходими съгласувани действия на Европа. В момента какво чуваме? Е, правят се декларации за приятелска подкрепа. Преди няколко седмици в моята страна Германия се твърдеше, че положението е под контрол и били черногледци от нези, които смятат, че проблема е нерешим. А ето, че от вчера са въведени гранични проверки, значи нещо не е наред. Изненадваме от това, че от една страна чувам ясни послания и това е много добре, но пък миналата седмица от друга страна приехме документ за миграцията, в който е записано, между другото, че кандидатите за обежище и бежанците при бъдещото разпределение в Европейския съюз ще имат право на обжалване и ще могат по съдебен ред да протестират срещу посоченото им място в друга страна. Е това ли е правилният сигнал? Казваме, че ни е необходима ясна стратегия. След като оказваме помощ, нека да бъдем реалисти. В този смисъл смятам, че дискусията, има, че дискусията трябва да се проведе точно в този парламент, не непременно и най-вече в бюджетната комисия, разбира се, но във всички случаи сме длъжни да се справим с предизвикателството. Честно казано, смятам, че то е маргинализирано в този проекто бюджет. Yeah, yeah. I suppose really I'm hearing госпожа Мириада. Мисля, че тук има две различни неща. Говорим за различни кризи, така че наистина се нуждаем от приоритизиране. Имаме беженската криза от една страна, която в момента тече и тук съвсем не говорим за дискусия за беженската криза. Съгласна съм, разбира се, че не трябва да се прекратява прилагането на сега действащите разпоредби. Знаете какво се случва на място, но бихме искали да има по-голяма отчетност, да се види какво се случва с тези средства. А, знаете какво се случи в Ирландия. Успяхме да спасим хора от две лодки, но говорим само за две лодки. Нека да сме сигурни, че средствата се използват за съответните цели. А, тези беженци, които желаят да дойдат, нека да дойдат, а след това да а, отговорим и на политическия а, проблем, а именно какво да направим, за да има мир в Сирия. Ние в комисията по бюджета трябва да помислим какво можем да направим ние, според правомощията, с които разполагаме. И аз съм съгласна с Фернандеш. Той наистина е свършил чудесна работа. Всички ние се интересуваме от трите ета, от заетост, employment, подпомагане на малките и средни предприятия. Всички ние подкрепяме а, тази идея. Но е необходимо да се преразгледа многогодишната финансова рамка. От месеци призоваваме за това. Спомняте си броя на измененията, които бяха внесени. Само по този начин ще има промяна в сърцевината на бюджета. Ето натам трябва да насочим вниманието си трябва да настояваме да се направи този бюджетен преглед и да помислим как да отпуснем допълнителни средства. Необходимо е да се а, използва и инструмента за предварително финансиране. Много от държавите ще имат нужда от него. Трябва да разгледаме всички тези елементи заедно с бежанската гриза – трябва да се самоопределяме като съюз и да действаме като такъв. А, нека да проявим съчувствие, да има и хуманен подход. А за да има такъв, трябва да има и отчетност, да е ясно откъде идват средствата и къде отиват и как точно се разходват. Знам, че всичко е взаимно свързано, но все пак трябва да има а, известно разделение, приоритизиране, за да може да знаем точно на къде отиваме. Благодаря ви, господин Марагал. Е Благодаря, господин председател. Много е полезен днешният дебат Обясненията на господин Фернандес бяха много обосновани и показват до каква дълбочина трябва да стигнем в работата си. Показват също така и до каква степен а, самата Европа предизвиква кризата с мигрантите. Мисля, че така най-чест, най-най така точно описваме положението. Слабостите, противоречията на бюджета изкристализират в момента в кризата, защото концепцията не е европейска политика, а доброволни вноски на държавите членки за бюджета. Всъщност трябва много по-адекватно да реагираме на промените около нас. Дали ще е економическа и социална криза, дали ще е бежанската криза. Само след няколко месеца, само за няколко месеца, извинете, преминахме от чиста политика на сигурност към политика на обежище, на създаване на беженски лагери. Но трябва да имаме предвид, че до година ще си имаме работа не просто с бежанци, а с граждани. Граждани със свои права. Право на здравеопазване, обучение и прочие. В европейски интерес е да им дадем тези права и да се погрижим за тях. Това е проблем, който за сега замитаме под чергата, защото още не е актуален. Те не са станали граждани, но е дълг на нашата комисия да предупредят, че такъв проблем ще възникне в бъдеще. Знаем, разбира се, че трябва да се работи по корените на конфликтите в Египет, Либия, Ирак, иначе проблемът ще се влучава все повече и повече и ще постигне неимоверни размери. Така че е, трябва да има повече пари. Най-малкото за областта на убежището. Но това, което е по-важно е, че сме длъжни да сме подготвени за всяка ситуация. Не само за е, разпределение на средства по, чрез по-добро използване на възможностите за гъвкавост и разпределение в многогодишната финансова рамка, но и повече самодисциплина при ползването на средства по пера особено когато става въпрос за дейности, които не винаги са особено резултати, резултатни. Утре ще говорим за това с госпожа Георгиева. Трябва да говорим не само за Хоризонт 2020 или инструмента за свързване на Европа или други конкретни неща. Непременно трябва много сериозно да говорим за селско-стопанска политика, сериозно да обсъдим концепцията, която е залегнала зад нея. Това са все въпроси, които ще трябва да решаваме. Така че се налага да бъдем толкова европейци, колкото го изисква от нас ситуацията. Именно нашата комисия е тази, която трябва да даде израз на, този, на това, което казвам, защото всички политически групи са представени тук. Благодаря, господин председател. Вече чухме господин Гайер и неговото мнение за бюджета за 2016 година. Но така или иначе тук имаме представител на Европейската комисия. Повдигнахме въпроси за беженската криза и чухме, че трябва да погледнем малко по-дългосрочно в бъдещето и да гледаме на тези беженци не като на бежанци, а като на граждани със съответните права. И аз бих искал да попитам какво ще се случи след няколко месеца през 2015 година, когато комисията каже, о, ми ние приехме прекалено много бежанци. И Юнкер спомена цифра от 120 000 евро, но бежанците могат да бъдат и много повече. А, за какво говорим? Какви са тези 100-120 хиляди евро? Че това е бройката само на тези, които пристигнаха в Италия. А, и към тях трябва да се добавят тези, които пристигат в Гърция и в другите държави. В Италия вече постигнахме квотата от бежанци, която предлага а, да приемем господин Юнкер – Необходимо да се отпуснат допълнителни 75 милиона за спешна помощ. Е, добре, но нека Европейската комисия да каже е, какво ще може да направим с тях. Е, важно е, разбира се, какво ще направим с тези средства през 2016, но аз бих искал да попитам какво ще направите сега, тази година, 2015. Наближава зима. Ако Положението се повтаря в Италия, в Гърция, в Унгария. Ако хората продължават да прииждат, наистина ще стигнем до една срамна за Европа трагедия. Не мога да намеря думи, които да опишат това, което може да се случи. Ще можем ли да се справим с това, което може да се случи след месец? Не може да чакаме по 15 дена, за да видим дали съвета най-накрая ще постигне съгласие. В никакъв случай. Нуждаем се от конкретни предложения. Зимата вече чука на вратата. И положението ще стане все по-неудържимо. Господин Цани, благодаря ви, господин председател. Най-напред аз бях искал да благодаря на нашият главен докладчик, който е свършил отлична работа. Никак не е лесно да се справи с толкова голям брой изменения. След а... като вече е направил анализ на предварително предложение на комисията. Очевидно е, че в бюджета на Европейския съюз, преди всичко се опитваме да отговорим на приоритетите, които бяха определени, приоритетите споменати от колегите преди мен. Всички сме съгласни по основните сред тях, но съгласието не е толкова пълно по методът на работа и постигането на тези приоритети. Има няколко възможни подхода. Първият подход е увеличаване на вноските в бюджета на Европейския съюз. Аз обаче смятам, че има и друг възможен подход. В рамките на самият бюджет, в рамките на вече на приходи, с които вече разполагаме, трябва да се определят а, програми и бюджетни редове, които не са приоритетни, т.е. програми, които не са постигнали очакваните от тях резултати. В такъв случай средствата, заделени за тези програми, би трябвало да могат да бъдат прехвърлени към бюджетни редове и към дейности, които са доказали своят успех. Колегата от Зелените каза, че утре ще Разговаряме с комисаря Георгиева по въпросите за бюджетирането, основаващо се на резултати. Ами да, смятам, че трябва да се насочим към едно такова бюджетиране, което да се съточава повече върху постигнатите конкретни резултати. Миграцията, разбира се, е проблем. чувате какво се случва в момента в, по време на съвета на вътрешните министри. Твърди си, че трябва сега да се приеме нещо, което вече беше предложено през месец май, т.е. да има възможност за ново преразпределение на беженците. Но ние в Италия се сблъскахме с нов приток на беженци през лятото. Знаем какви, каква е бройката на пристигащите и знаем, че предложените мерки далеч не са достатъчни. Знаем също така какви усилия се изискват от италянските дънакоплаци, за да поемат разходите за приемането си хора. всяка година разходите, свързани с идващите беженци и мигранти за Италия, е в размер на 10 милиарда евро. 10 милиарда евро, които ние трябва да платим чисто и просто, защото такова е географското ни разположение. А бюджета на Европейския съюз допринася за едва 10% от тази обща сума, така че очевидно трябва да се направи някаква промяна. Очевидно е, че бюджет на Европейския съюз размен на 150 милиарда евро не може да разреши всички проблеми на съюза, естествено, но със сигурност има недобре разходвани средства, които би следвало да бъдат преразпределени към други спешни нужди. Да, смятам, че сега е и добър момент да преразгледаме цялата бюджетна процедура. На първо място, като вземем предвид позицията на нашият парламент и нашата бюджетна комисия. Това е очевидно предвид 2000-те изменения, които бяха внесени. Но съвета също би трябвало да започне размисъл от своя страна, тъй като сред предложенията на съвета има бюджетни редове, в които се предлагат сериозни, много сериозни съкръщения в предвидените кредити за платени задължения и кредити за плащания. Това за мен чисто и просто значи, че съвета не желая да продължи съответната програма за постигане на съответните предвидени от нея резултати. В такъв случай съвета също би трябвало да преосмисли своята позиция. А също така трябва да имаме и по-цялостен подход и по-голяма съгласуваност между съвета на Европейския съюз и политиките на съюза. И трябва бюджетът да е по-добре съгласуван с политиките, които води съюза. Ще ви дам един пример. Като като основа за по ни размисъл. Предвид настоящата криза, все още е допустимо ли според вас да заделяме 5 милиарда евро за период от 7 години за Турция когато се оказва, че не можем да разчитаме на помощта на тази държава в момента, в който сме изправени пред криза, като настоящата криза с мигрантите. Разбира се, това не е проблем, който може да бъде разрешен тук в Комисията по бюджети, но очевидно трябва да има по-добро съгласуване между работата на парламента, работата на съвета и работата на държавите членки по тези основни политики. Предвидили сме много сериозен пакет от помощ за развиващите се страни. И това е естествено, това е справедливо, но често се отпускат средства за помагане на населението, население, което живее в бесващи условия. А защо е такова положението? Поради политики водени от самия Европейски съюз. Така че със сигурност трябва да има по-добра съгласованост на политиките и по-добро разпределение на бюджетните средства. И може би част от тези средства би трябвало да бъдат преразпределени там, където дейността на Европейския съюз може да бъде по-ефикасна, а не да, да, за, да за, допълнително да задълбочава бедността там, където тя вече съществува. Трябва да насочим срещата за борба срещу безработицата и в отговор на бежанската криза, пред която сме изправени в момента. Благодаря ви. И така приключихме с списъка на изказващите се. Господин главен докладчик, така мисля, че по-голямата част от вашите приоритети като цяло се подкрепят, има много общ консенсус по тях, но всички сме съгласни, че сме изправени пред а, огромна криза, чието последици все още не сме в състояние да измерим. Усеща също така и сериозно неразбиране и объркване пред средствата, с които разполагаме в момента и средствата, които ще са необходими за в бъдеще. Какви е възможно в рамките на една многогодишна финансова рамка от 7 години да се работи. Да, и тя гарантира известна последователност, но днес сме изправени пред една абсолютно безпредседентна криза. А ми се струва, че се опитваме да намерим някакво решение, както обикновено. Работим си, както винаги до сега. И преди да дам думата отново на Жозе Мануел, може би господин През от комисията може да ни даде няколко уточнения, защото имаше няколко въпроса отправени към Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. С ваше позволение ще премина на английски. Господин Бърге попита дали им, дали им последователност между сумите предвидени през май и, пред... и новият пакет? Отговорът е да, защото през май за 40 хиляди беженци предвидихме средства с преразпределение и поискахме допълнително отпускане на 240 милиона евро. А сега с новият пакет за предложение за 160 хиляди лица, които бъдат преразпределени, предлагаме и искаме допълнителни средства от 720 милиона евро, т.е. три пъти предварително обявената сума, плюс средствата за транспорт, които не бяха предвидени в предишният пакет. Бих искал също така да подчертая, че това не е единствената мярка, която се финансира от бюджета на Европейския съюз. Това е нов елемент. Елементът с преместването на бежанци не беше проведено в момента, защото това изобщо не е заложено сред принципите на подхода от споразумението от Дъблин. Там са предвидени два фонда. Единият е фондът за убежище и подкрепа на интеграцията и вторият фонд е фонда за вътрешна сигурност. Бюджетът на тези два фонда взети заедно е над 1 милиард евро. Тези фондове функционират в помощ на всички държави членки. Всяка държава членка би следвало да изготви молба и да кандидатства по съответният фонд с цел по-добро управление на миграционния поток и молбите за убежище. Така се работи в момента в сътрудничество с държавите членки и към тези две основни фонда се добавя и временната мярка за преместване на бежанците, като целта по този начин е да се помогне на най-излошни държави членки да се справят с предизвикателството. Както каза и господин Юнкер в речта си пред време на последното пленарно заседание, по отношение на външната дейност се отпускат средства за част от държавите в Северна Африка и се очаква действително тези държави да, се използват по-целен, да използват средствата по-целенасочено за политики за развитие, независимо дали става въпрос за държави по, по происход или транзитни държави за миграционният поток. Също така се изисква и по-добро сътрудничество при управлението на миграционните потоци. Надявам се, че по този начин отговорих на някои от въпросите, например въпроса на господин Цани. Господин Гайер попита дали съкръщенията, предложени от съвета, са последователни с а, намаляването на предвидените кредити за плащанията, отговор чисто и просто е не, няма последователност и комисията ще се опита да използва всички доводи, с които разполага, за да го докаже. Не можем да заявим, че тези съкръщения са, могат да се обяснят с възможността за абсорбиране очевидно е, че тук ако погледнете данните, няма такава възможност за освояване. Или по-точно липса на възможност за освояване. нуждите, които са ам, изказани, са напълно оправдани и ние разполагам с необходимите данни, за да докажем това наше становище. Струва мисля, че това са основните елементи, които съм си запазил. Съжалявам, ако пропуснах нещо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Преза. Жозе Мануа Фернандеш има думата. Благодаря. Искам още веднъж да благодаря на всички колеги, включително и на тези, които си изказаха днес. На една вълна сме. Нямаме представител на съвета днес, той е големият виновник, но комисията взе мерки, парламентът взе мерки. Проявихме активност, докато съветът просто реагира съветът, кой, чиято работа беше да е, излезе с обща политика на Европейския съюз по отношение на бежанците, е разделен и демонстрира не единство, а неразумност. Вече имах случай да кажа, че е неприемливо и непонятно че се съкръщават инструменти, които са пряко свързани с решаването на бежанската криза и миграцията. Сега съветът има големия шанс да докаже, Estamos perante um facto que é uma emergência. Дали е в състояние да полага специални усилия за справяне с аварийни ситуации, които изискват допълнителни ресурси. Това е много важно, най-вече във връзка с функции 3 и 4. А става дума всъщност за функции, които, по които няма кой знае какви средства. Става дума за поети бюджетни задължения в, по отношение на които съветът обаче предприема съкрещаване. Така че на какво сме свидетели? Съветът се държи по обичайния си начин – не прави нищо по-различно, не полага никакво допълнително усилие, дори и когато трябва да се е, реагира на спешни или непредвидени ситуации. А точно по отношение на бежанците трябваше да бъдем единни да имаме обща политика – Така че загрижеността по отношение на тази ситуация е огромна, защото Европейският съюз рискува отново да се превърне в подхранваща почва за екстремисти. Защото ако не успеем да решим ситуацията, ще стане така. Има опасност не да постигнем напредък, а да се върнем назад и да се стигне до дезинтеграция. Но, говорихме за бюджета. Благодаря на всички за изказванията им. Аз а, си записах всички, те ще ги обмисля. Между другото, това, което казахте, го има и в а, предложенията за изменения, за които говорих, така че сериозно ще мислим още повече, че имаме обща цел и ще успеем, вярвам, да я реализираме, тъй като в този, тази комисия, а и в парламента по този въпрос имаме широк консенсус. Наистина се надявам на промяна на поведението на съвета. На толкова много помирителни процедури съм присъствал. Не мога повече В случая съветът се показа неразумен, така както се е показвал и друг път. Затваря си очите пред лицето на фактите, бездейства, търси някакви половинчати решения на парче. Ако бяха истински половинчати растения, решения, щяхме да сме доволни но понякога съветът се прави е, като че ли няма проблем. Така че да изчакаме. Да си припомним снимката на малкото загинало момченце на турския бряг. Всъщност не биваше да се стига до такива снимки за да проявят активност нашите държавни ръководители. Но ако има смисъл от тази снимка, нека да покажем, че на практика прилагаме стойностите, които изповядваме, вместо само да говорим празни приказки. Солидарността е нещо, което трябва да се осъществява, да се про, е, практикува, а не да се прокламира. Имаме достатъчно инструменти, с които разполагаме, така че трябва да ги използваме в рамките на възможно, възможното. Разбира се, че този бюджет няма да промени многогодишната финансова рамка, но предложенията за изменение на колегите показват, че е необходима и такава промяна и че трябва да имаме по-гъвкави инструменти, за да можем да реагираме на кризи от рода на тази, която преживяваме в момента. Но това е въпрос на бъдеще. Нека сега се съсредоточим върху бюджета и да започнем от 0,1% от брътния вътрешен продукт на Европейския съюз. Благодаря. Мерси, месье рапортер генерал. Много ви благодаря, господин главен докладчик. Важно е да излезем с обща ясна позиция в преговорите със съвета и ако искаме да бъдем убедителни пред съвета, трябва да се обединим, колкото е възможно, да надхвърлим политическите различия. Трябва да, обединим, да се обединим в различията, които са и богатството на нашата комисия по бюджетите. Припомням също така, че изисква е комисията по-добре е да и по-целесочено да предвижда помощ в рамките на споразумението за сътрудничество. Но когато се изключват тези споразумения, може ли наистина да предвидим клаузи, които да задължават тези държави да се борят за контрол на миграционните потоци като, като ам, разменна монета за помощта, която ние отпускаме. И също така дали тези страни ще бъдат склонни да приемат обратно своите граждани, след като те са заловени на европейска територия и след като е ясно, че те не са бежанци, дали могат да бъдат върнати незабавно в държавите по происход. Европейската комисия. Господин председател, очевидно, е, че има нужда от по-голяма съгласуваност в програмите за помощ, включително и сътрудничеството за връщане на незаконни мигранти, както и в контекста на борбата с, срещу трафика на хора. Това са елементи, които трябва да са по-ясно заложени в споразумените ни с тези трети страни. Така че целта е да се използват част от вече съществуващите инструменти, но чрез по-добро тяхно обединяване и структуриране под егидата на общата цел по-добро управление на миграционните потоци. Едновременно с това трябва да има възможност за финансиране на действия и на мерки, които да могат да се мобилизират в случай на спешност и да се гарантира възможност за реакции при изваредни обстоятелства като настоящата криза. Благодаря ви и с това приключваме дебата по бюджета за 2016 година. Ще се върнем към него, разбира се, през следните няколко седмици. Нееднократно ще се срещаме по, по въпроса на бюджета през в близко бъдеще ще обсъждаме различните бюджети. А сега се връщаме на бюджет за 2015 година и проект на екологичен бюджет номер 6. Давам думата на госпожа Гладия Сапал. Благодаря ви, господин председател. Ами, трябва ми само една минута, за да ви обясня за какво става въпрос в този проект на кругиш бюджет номер 6. Благодарение на по-високи предвидени те приходи от, митни, от мита и акциза върху захарата. Има над 2 милиона допълнителни приходи, включително излишък от 2014 година, което означава, че има по-високи приходи в сравнение с първоначално предвиденото в бюджета, което означава, че може да, да намалим исканията за вноските на държавите членки възоснова на тяхното БНД което със сигурност ще е добра новина за държавите членки. Те със сигурност ще могат да използват тези средства, за да ги насочват към приоритетите, които споменах в предишния дебат. Освен това, Европейската комисия предвижда две, два нови бюджетни реда. Единият е свързан с дворителните фондове за вършената дейност и политиката за разширяване, но тези промени са без последици за бюджета. Става въпрос за благотворителните фондове, както, за които спомена преди малко представите на Европейската комисия. Има също така и някои промени в щатното разписание на една от а, агенциите, всъщност на службата на органа на Европейските регулация в областта на електронните съобщения. Но тук също няма никакво отношение върху бюджета. Пак казвам, Пъстата комисия просто използва проекта на коригиращ бюджет номер 6 да включи тези две технически изменения, които са без въздействие върху бюджета. Предполагам, че мисля, смятам, че ние можем да одобрим този ПК без, без никакви проблеми и се надявам съвета да направи същото. Благодаря ви, госпожо главен докладчик. Има ли някакви коментари? Не виждам такива. Добре, в такъв случай ще последваме препоръката на госпожа Гвардия Забал. Мога само да ви осведомя, че крайният срок за внасяне на изменения в този проект от бюджета е 24 септември в... на обяд. Ще разгледаме пред... тези изменения на 12-13 октомври на заседанието на нашата комисия. Те ще бъдат гласувани на пленарното заседание на 26 и 27 октомври. Господин Маргарова, искате думата? Не, по следващата точка. Добре. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. Мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията за случай свързан с Ала Италия. И всъщност, ако не се лъжа, господин Марагал ще замени госпожа Моника Вана. Да. Благодаря, господин председател. Тук говоря от името на госпожа Вана, която днес, за съжаление, е възпрепятствана. Става въпрос за искане за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Искането е от Италия. Става въпрос за една от най-важните авиокомпании на страната, Ал Италия. Estamos hablando de un caso que en su conjunto representó... А, разбира се, че броят на работе на заетите в тази компания не е така импозантен, но, едно, но се искат 1,4 милиона евро, за, защото иначе предстои уволнението на около 1300 служители, като парите се искат като за финансиране на мерки да бъдат върнати отново на трудовия пазар. Т.е. не става въпрос за огромен брой уволнени и огромна сума. Пак да кажа, кризата в е, Италия доведе до намаляване, спадане на акциите на Алиталия на пазара, особено след 2008 година. Мисля, че искането е много добре аргументирано. Случаят в Италия от съответства на всички критерии, които обикновенно прилагаме. За това молим за зелена светлина за това искане за пари от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря ви, господин председател. Аз съм докладчик в сянка по този доклад и имам опит по случаи с мобилизиране на фонда за, мобили... за приспособяване към глобализацията и затова си дам няколко въпроси. Спомням си случая с Мари Дюкров от началото на годината и тогава имаше 0,3% административни разходи за мобилизирането на предвидената помощ. А в случая с АО Италия се предвижда 4% административни разходи от общият пакет който ще бъде мобилизиран от Европейския фонд за глобализацията. С какво се обяснява това увеличаване на административните разходи? Просто се питам. Защото, пак казвам, за Мари Дюкро имаше 0,3% административни разходи от общият размер, а при Ал Италия се искат 4%. 13 пъти повече. Как се обяснявате това? Господин Марагал. Не съм наясно с подробностите по случая. Може би, тъй като е по-малка част от общият, е много малка част от размерите на самият фонд и съответно административните разходи, които са фиксирана сума, представляват по-голям пропорция от общият пакет. Но това за мен не е никакъв проблем. Съвсем нормално е това да се случва. Est-ce que la Commission peut nous aider à obtenir... Комисията би ли могла да ни помогне с уточнения по тази точка? Uh, oui, merci, monsieur le président. Uh, donc... Благодаря ви, господин председател. 4% е сумата, която Европейската комисия по принцип предлага като индикативна сума. От там нататък е, държавите членки би следвало да, да оправдаят друга сума. Но за целта трябва поисканата сума да бъде защитена, т.е. трябва да ни се представи фактура за съответните административни разходи, трябва да бъдат доказани. В предишни случаи държавите членки не са били в състояние да оправдаят част от административните разходи и на практика разходите бяха по-низки от предварително заявените от държавите членки. Благодаря ви. Ами мисля, че това е начало на отговор, господин Новаков. Госпожа Греси със сигурност ще провери целият случай. Но под тя в момента си говори с главния докладчик. Pas d'autres demandes de parole. Не виждам други колеги да искат думата. Кратко за внасяне на измененията. 28 септември в 18 часа. Измененията ще бъдат разгледани и докладът ще бъде гласуван в периода 28 до 30 септември. Жеди 28 Pardonnez-moi, c'est le 23. Извинете, крайен срок за нас изменение 23 септември. Благодаря на господин Марагал. Alors, s'agissant de, de la Grèce. По въпроса за Гърция, И елемента за, в сърцевината на споразумението, постигнато между Европейския съюз и гръцките власти и последиците от това споразумение за бюджета, подготвих и изпратих проект писмо, с което сте запознати писмо, което съдържа коментарите на нашата комисия, комисията по бюджети. Има някакви коментари по съдържанието на писмото или мнозинството на членовете на комисията по бюджети одобрява проекта писмото в настоящата му редакция. Господин Галмел. Благодаря, господин председател. Мисля, че писмото ви е много добро, защото отразява всичко онова, което се очерта в нашата дискусия. Има само един момент, по отношение на който настоявам за изменение, защото ние в писмото си задаваме основателни въпроси, някои от тях екзистенциални, но уводното ни изречение констатира, че е, не поставяме никакви условия. А след като поставяме такива важни въпроси, то трябва да направим и връзката между тях и да ги формулираме така, както ние ви бяхме предложили, е, като кажем, че сме съгласни с плащанията, с помощта, ако обаче се отговори на поставените въпроси. proposition de, de, de rédaction et que. Ами, за момента не можем да намерим альтернатива на редакцията, която ви представих. Имате ли конкретно предложение? Конкретно предложение за редакцията на писмото? Yeah. Сега честно казано ме изненадвате. Не разполагам с писменото предложение за изменение. Предлагам да спестим време, просто да се разберем по този въпрос. Просто искам да обвържем нашето съгласие с задоволителния отговор на нашите въпроси. За това става въпрос. Je dis que votre observation avait fait le... Както вече казах, коментар ми беше последван от опит да се намери по-добра реакция при първият етап на редактиране на писмото, но не можахме да намерим начин, по който да отразим вашият коментар. Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ще се съгласят с необходимостта да се отпусне помощ на Гърция. Така че всъщност това писмо е по-скоро проформа писмо. За да отговаряме на... за да потвърдим, че отговаря то на изискването на правилата, че отговаря на правилата. Разбира се, че отговаря на правилата. Има условия, които са заложени в регламента. Но тъй като ние в писмото малко се отклонихме, задавайки въпроси, които не са стриктно казано по темата, тогава вече малко се отклоняваме от темата. Разбирам тук и позицията на колегата, но като цяло ми се струва, че това е едно много добро писмо със силно послание. И мисля, че всичките се съгласите с мен. Това писмо показва, че трябва да се придържаме към позицията на Европейската комисия по този въпрос. Ако сега се опитваме да внесем някакви изменения, това не е много разумно. А, също така, да нека да не забравяме, че тук не говорим за нови средства. Това е пренасене към началото на периода в контекста на многогодишната финансова рамка. И тъй като всички правила са спазени, струва ми се, че позицията и писмото, редактирано от нашия председател, е достатъчно ясно и изразява достатъчно ясно и притесненията на нашата комисия по бюджети. Председателят, ами всичко, разбира се, е въпрос на контрол от тук нататък. И може би Европейският парламент е, трябва да види какво се случва точно в Гърция, преди да са изтекли следващите крайни срокове. Това е отговорност на, европей... на гръцкия парламент, но може би и на Европейският парламент. Да видим какво се случва в Гърция и ако има проблеми, ясно да го заявим защото случващото се в Гърция не засяга само тройката и институционалната уредба сега трудно ще бъде да се приложат на практика ангажиментите. Госпожа Гръсле, Благодаря. Просто искам да спомена, че писмото го няма в нашето досие тук, за което много съжалявам, защото се бяхме разбрали членовете да намерят тези документи в досиетата си. Току-що виждам писмото. Щеше ми се малко по... да имаме малко по-време да го обсъждаме. На 25 септември, след две, месец, след два, две седмици, членове на нашата комисия ще посетят Гърция ще разгледаме 5 от общо 181 проекта, които отдавна текат, а не се получават и може да се каже, колкото е по-голям един проект, толкова по-голям е провала, шанса за провал. Това се отнася не само за Гърция. Така че ви предупреждавам да не мислите, че многото ще помогне много и до сега се убедихме, че потоците от пари към Гърция не са помогнали, кой знае. Така че ми се ще комисията да направи конкретен този пакет и да а, предвиди парите само за малки и средни предприятия. Просто нямаме против 100 финансиране, но все пак държавното финансиране е важно за осъществимостта на даден проект. В момента и не си правим услуга с 100% финансиране, но така или иначе ще наблюдаваме нещата по-нататък. Смятам, че са важни въпросите, които се задават в писмото, но като се има предвид така принципното предизвикателство, административния капацитет, който е крайно недостатъчен, а от него зависи имплементирането на средства, смятам, че на фона на всичко това не действаме много целесообразно. Може би трябва да кажем в писмото, кой точно да помогне на гръцката администрация за осъществяването а, на нещата сега. В посмотна на комисията казва, че има някаква група на високо равнище. Така или иначе, това, което ще гласуваме днес, ще има ефект за останалите, защото Гърция ще получи повече, а другите ще получат съответно по-малко. Така че комисията не виждам да е да изтъква в своето писмо този ефект, но сами пък в съвета колегите много добре чувстват тази разлика. Общо взето съм доволна, че нещата се свеждат само до Гърция, но не смятам, че тази помощ ще е реална за Гърция, защото не е достатъчно целева и няма да помогне кой знае колко на малките и средни е, предприятия, които всъщност са тези, които създават заетост. Е, Добре. Първо, по отношение на самото писмо, Доколкото знам, трябва секретарията на вашата комисия да е получил писмото по електронен път миналата седмица. Секретарията на комисията по бюджети изпрати на всеки един от член на комисията писмото по електронен път. Писмото ви беше изпратено. Става дума за ускоряване на плащанията, но няма увеличение на кредитите за плати задължения. Тоест, това не са кредитите, които са прехвърлени от други пера. Но това е ускоряване на плащанията, което ще даде възможност на Гърция да спази своите задължения и да започне процеса на реформи. А предвижда се през 2018 година да има първичен бюджетен излишък от 3%, което само по себе си е, би било чисто чудо. Така че очевидно тук нататък е важни са структурните реформи в Гърция. Нали може постепенно в Гърция да започнем да заличаваме паралелната економика? Аз лично се доверявам на гръцките ни колеги да защитат тази необходимост на място в своята страна. Дъх няма да е лесно, но трябва постепенно да започне тази промяна. Европейската комисия, Европейския съюз като цяло е виновен, защото 10 години не сам никой не спазваше изискванията на пакта за, за растеж и стабилност. И го спазваха, както, не го спазваха както малките, така и големите държави. Всеки си правеше абсолютно каквото си искаше. И в крайна сметка основните кредитови кредитори на Гърция са европейски държави, а когато човек кредито си поема съответната отговорност. Така че всички носим отговорност и всички трябва да намерим начин да преодолеем кризата. Така преминаваме към гласуването. Ще започнем с. А, проверка, че системата за гласуване функционира. Моля, гласувайте. Пак казвам, това не е официално гласуване, само проверяваме дали системата работи. Е. Госпожа Холмайер, госпожа Холмайер, има ли някакви проблеми? Продължаваме да гласуваме. Всичко наред ли? Добре. В такъв случай подновяваме гласуването. Моля, гласувайте в подкрепа на писмото. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 гласа за, 3 гласа против и 1 въздържал се. Преминаваме към следващата точка. Мобилизиране на средства за Фонда за солидарност подкрепа на България и Гърция през 2015 година. Няма внесени изменения, така че гласуваме доклада като цяло. Моля, гласувайте. Il nous manque deux voix, deux votes. Le scrutin est clos. Pour 25 votes. 24 гласа за, 1 глас против, 25 има гласували. Сега преминаваме към раздел 3 на бюджет за 2015 година. Госпожо Гърдия Себал има няколко трансфера, доколкото разбирам. Да Имаме три трансфера, за които трябва да гласуваме по точка 26 15 милиона евро като хуманитарна помощ за Южен Судан за снабдяване с основни храни, вода и така нататък. По-нататък Точка 27, 20 милиона евро поети задължения, 19 милиона плащания за УНРА в съответствие с това, което господин Гайер каза в началото на заседанието. И след това точка 28 10 милиона помощ за бежанците от Палестина в Сирия и 20 милиона за самите сирийски бежанци в Ливан и Йордания, определена сим сума за Лигата за хуманитарна помощ. Така че спешно моля да бъдат одобрени тези три трансфера. Благодаря. Някакви коментари? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Имате ли нещо против да гласуваме трите трансфера заедно? В такъв случай гласуваме трите трансфера едновременно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 1 глас против. Приемаме с това трите трансфера и преминаваме към следващата секция за 2015 година. Госпожо Холмайер, имате предложение за трансфер за Сметната палата, Економически и социалния комитет и външната служба. Слушаме ви. Уважаеми господин председател, точно така. Първо за сметната палата става дума за трансфер от 690 милиона евро, като парите се вземат от от възстановяванията и, от, и заплащането на заплати, просто защото някои назначения ще станат едва в последното пред три месечие на 2015 година, тъй че остават пари. А парите са необходими първо, за да се спестят енергийни разходи. Това са около 160 000 евро Второто е за поддръжка. Става въпрос за сектори, за такива сектори в Сметната палата, като конферентни зали, климатици, ремонтни дейности и така нататък. На трето място става въпрос за адаптиране на информационните системи на стойност 470 хиляди евро, общо са 690 хиляди. Нека да кажа и другите трансфери. Едно е за економически, е, Европейски економически а, и социален комитет. Става въпрос за едни 40 800 евро което да се вземат от перото аутсорсинг на превода и да отидат за поддръжка на софтуерни системи за превод и въобще за друга IT техника. Ich würde betreffen den External Action Service Третото става дума за третия трансфер, свързан с Европейската служба за външна дейност. Тук а, а, трансфера е по-голям 3,763 милиона, които да дойдат от средствата за найми и лизинг, защото при адаптирането на заплатите от 2012 до 2014 година са останали някои излишъци, които да се използват първо, за да се компенсират от повишените разходи като ефект от намаляването на стойността на еврото по отношение на американския долар. Говорим за заплащане на персонал в някои делегации и в местна валута. Това са 1,8 милиона. На второ място 772 хиляди евро повишени разходи поради това, че Paymaster е пиел повече е, от една задача, разширена е системата с система за заплащане на персонала – както и а, с, а, във връзка с факта, че се назначава повече персонал. Следващия трансфер са 200 хиляди за семейни надбавки, които са се оказали по-високи, отколкото се е предполагало. После едни а, 10 000 евро за а, на, за най-добрия студент по европейски външни работи, който да направи стаж. Мисля, че това е добре. Освен това, за назначаване на специален съветник за върховния представител на Европейския съюз по отношение на Колумбия. Става дума за визови въпроси и така нататък. В момента е актуална дискусията с Колумбия, така че за ограничено период от време е необходим специалист. И, на, и нещо много неприятно. Държавите членки непрекъснато ни карат да пестим от персонал, но те самите пестят това, което са обещали на Европейската служба за външна дейност бяха поели ангажимент за едни военни разходи да ги а, а, подкрепят, сега е, е, си премълчават. Така постъпиха по едно време и с разходите за информационни и комуникационни технологии. Така че тук става дума за 200 000 евро. 400 000 евро са мерки за сигурност във връзка с новата ситуация. 95 000 евро са необходимо, тъй като в момента положението с сигурността и външната сигурност изисква повече действия и е изисквало и повече действия от страна на върховния представител и има едни последни 216 хиляди, които са разходи за правни услуги и компенсации за щети. Значи това е една малка сума, като се... Първоначално заложената сума беше много малка за цялата европейска служба, така че общата сума е 327 милион. Мерси, мадам Олмейер. Благодаря, госпожа Холмайер, за всички тези уточнения. Някакви въпроси или коментари за външната служба? Да, вярно е, че се нуждаем от средства, но защо няма външна политика на Европейския съюз, а средства има? Няма достатъчно, казва госпожа Холмайер. Не, изобщо няма, казва председателя. Имаме 28 държави и сега изведнъж имаме 29-та политика, нали? Няма външна политика. Но пък имаме еврозона, в която има валутна политика, но пък няма хазна. Това е парадокс, нали? Добре, затварям скобата. Сега нека да гласуваме за трансферите за всяка една от институциите. Първо гласуваме за сметната палата. Начало на гласуването. Е Край на гласуването. 23 гласа за, 2 против, 1 въздържав се. Сега Европейският економически и социален комитет, начало на гласуването. Е Край на гласуването. 24 гласа 2 гласа за, 2 против. И сега за Европейската служба за външна дейност. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 voix pour. 21 гласа за, 2 против и 3 въздържали се. Мадам Олмейер, s'agissant des immeubles. Госпожо Холмайер, в областта на сградния фонд, мисля, че няма искания. Мадам Олмейер, nous confirme qu'il n'y a pas de demande de formuler pour les Госпожа Холмайер потвърждава, че няма искания за сградния фонд, с което изчерпахме дневния ред за днес. Утре ще се видим отново в 9 часа, когато ще продължим работата си съвместно заседание с Комисията по бюджетен контрол. Ще има двама председатели, госпожа Гресле и моя милост. Край на заседанието.